Thank you very much. Uh, so we are at item благодаря. Пристъпваме е, към десета точка от дневния ред. Годишните доклади по субсидиарност и пропорционалност. Давам думата на госпожа Меди Дълво, докладчик. Благодаря, господин председател. Е, е, получихме 70 изменения. 70 изменения по годишния доклад. Едва ли ще ви изненадам, ако заявя, че линиите, е, които политическите групи поддържат, са същите като предходните години. В част от измененията се подчертава, че има подобрение на системата за участие от създаването, от, е, от, от, от рефит, от както се е създадена рефит. Някои цитират и цифри, за да покажат, че има увеличение или намаление на най-добрите проценти. Аз не бих искала да се приемат такива изменения. След като има по-малко предложения, значи има по-малко становища и предпочитам да не се цитират прекалено много цифри в доклада. в общи линии се постига съгласие. и между много депутати се постига съгласие за връзките между Европейския парламент и националните парламенти, но най-вече между националните парламенти. Това засилва европейския дух. Естествено, има и изменения в дух на създаване на нови инструменти, за по-широко място е, за проучванията на въздействието, за да се даде повече време на националните парламенти, за да разработят становища. Е, лично аз е, трябва да кажа, че се въздържам. Аз е, се въздържам. Има изключително много инструменти и ще бъде добре, ако националните парламенти използват наличните инструменти. Виждаме, че националните парламенти проявяват интерес към европейските въпроси. Ако искат, те имат възможност първо да повлияят на националните си правителства. Понякога парламентите го правят много добре. Освен това, разполагат и с други процеси процедури. Господин председател, скъпи колеги, имам въпрос към вас. В доклада ние отбелязваме предложението на Европейската комисия да създаде така наречената Task Force, работна група по пропорционалността и субсидиарността. Ние имахме е, съвсем кратък обмен на мнения по нейния състав. Никой не знаеше какво точно ще стане. Миналата седмица на последното заседание вие накратко ни съобщихте, че нашите председатели в тяхната премъдрост са решили да не участват в тази работна група, Task Force. Знам, че са изтекли сроковете за изменения, но все пак можем да кажем една дума и по поведението на парламента. Това е въпрос към вас пред... ние виждаме, че има предложение на господин Юнкер и после заявяваме, че не искаме да участваме. Аз, ако съм редови гражданин, първият въпрос, който ще ми дойде на ума е защо не искате да отидете в тази работна група. Може би ще бъде полезно. Искам да чуя какво е вашето мнение. Може би е добре да чуем някакво обяснение. Поне една дума, една дума, за да ни обясните какво е положението. Е, е, това няма да се впише в обичайните процедури. Е, сроковете за изменения са изтекли. Задавам ви въпроса. Благодаря, господин председател. Мистер Радев. Господин Радев. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, уважаема госпожо Делво, бих искал да поздравя госпожа Делво за чудесния доклад, който правилно са отразени основните моменти – от годишните доклади на Европейската комисия относно субсидиарността и пропорционалността за 2015 и 2016 година. Видях, че нашите колеги са предложили доста изменения по проекто доклада. Сигурен съм, че голяма част от тях ще допринесат за подобряване на текста. Открояват се няколко важни момента. На първо място, важно е да имаме качествено и ефикасно законодателство по въпросите – където Европейския съюз може да постигне истински напредък и да даде добавена стойност. Трябва Европа да бъде силна и реагира там, където е нужно. Второ, прилагането на правото на националните парламенти за контрол върху прилагането на принципа на субсидиарност възоснова на така наречената система за ранно предупреждение води до подобрение на отношенията им с институциите на Европейския съюз. Въпреки това считам, че трябва да обърнем по-специално внимание на предложенията за повече гъвкавост в 8-седмичния срок, в който националните парламенти прилагат наблюдение по отношение на спазването на принципа на субсидиарност. На трето място искам да обърна внимание и на решението на Европейския парламент да не взема участие в специално създадената от Европейската комисия работна група – посветена на субсидиарността и пропорционалността. Тъй като на предишното заседание това беше само споменато като решение на съвета на председателите, аз също бих попитал, ако може да ни дадете малко повече информация за мотивите за това решение. Благодаря за вниманието. Okay. I don't... Yes, Mr. Le Breton. Господин Le Breton. Благодаря на госпожа Делво за този доклад. Искам да кажа, че наистина не можем да оставим точка 3 така без отговор, защото е, Жан-Клод Юнкер е направил фамозния таскфорс с субсидиарност и пропорционалност. И на, и на практика парламента се противопоставя, значи някак си има разминаване между нещата, така че по някакъв начин трябва да намерим някакво решение. Просто някак си има противоречие сега. Аз бях в пленарна зала в деня, в който господин Таяни и господин Юнкер така малко се спречкаха. И той каза, каза се, е, че пар парламента няма достатъчно място в този тасцор. Само три места са били, са били отпуснати. Сега аз разбирам, че парламентът е реагирал на това. Но, от друга страна, сега, ако, ако ни дават малко места, не е достатъчно, разбира се. Но, но наистина аз мятам, че Евро... комисията има прекалено много правомощия и малко си разиграва коня. what about... Госпожа Делво, едно устно изменение може би да включим преди гласуването. Ако това е единствената възможност, тя чакаме още становището на Авко. Те ще излезат със становище през февруари. Ще гласуват през февруари. Ще имаме и заседания на докладите в Сенка. но имаме още време. Мисля, че трябва да го редактираме някакси заедно. Може би няма да е лесно, не знам. Но при всички случаи трябва да знаеме какво е съдържанието на писмото на председателския съвет до Юнкер. На, на каква основа Европейският парламент отказва да участва. Сега по процедурата съм съгласна, отворена съм на всякакво предложение, но трябва да обсъдиме нещата, може би, на заседание на докладците в сянка. Става дума за писмото на а, президента Таян. Сигурно не, не е чак, не е тайна тази, това писмо. Господин Карим. Само да добавя, една от останалите институции, с които работихме, с които аз работих пряко, е Комитета на регионите. Доколкото разбирам, те също имат съответната квота в тази специална група. Тази специална група, доколкото съм информирана, ще включва 9 члена, двама от Комитета на регионите, трима от националните парламенти и трима от Европейския парламент. С други думи, ние не сме пренебрегнати по някакъв начин, но мога да си... Е, не, не мога да си е, представя по какви съоръжения парламентът е отказал да участва. Но сега не е моя работа да, да е, тълкувам е, е, нашето поведение. Просто искам да видя писмото на господин Таяни, за да видя е, какви са съображенията. Е, какво да знаем, какво можем да кажем като е, правна комисия. Ние не сме обсъждали въпроса дали искаме да участваме или не. Мога да си представя, че всички ние имаме лично мнение, но нямаме становище като комисия. Така че трябва да се присъединим и да приемем е, становището на съвета на председателите. Това беше решение на съвета на председателите. Е, така че това, което можем да направим е да видим какво е отговорил е, какво е отговорил е, президента, е, председателя Юнкер на Таяни и е, съответно да видим какво изменение е, ще се. Е, каква ще е позиция при гласуването. Е, сега е, нещо във връзка с организация на знанието на, на в, в, е, координаторите, докладчите Сянка. 13 март в 3 часа в Страсбург. 13 март, това е Страсбургската седмица от 3 е, до 4,5. Значи тогава в комисия може да гласуваме през март. Значи гласуването ще бъде през март. Да. Така, можем да приключим с е, точка 10 и да преминем на точка 11, което, е, което предвижда обмен на мнение с представители на комисията по е, Таблото с резултатите за 2017, е, веднага без бавене ще дам думата на представителя на Генерална дирекция е, Justice, правосъдие, за кратко представяне на таблото с резултатите. Имате думата, госпожо. Благодаря, господин председател. Благодаря е, на всички за тази възможност да ви представим днес е, е, правосъдното табло за 2017. Не за пръв път обсъждаме това табло. И тук искам да припомня, че Европейския парламент излезе с резолюция през февруари 14 по таблото е, в, за правосъдни въпроси в държавите членки. Е, бе проявен особен интерес към е, този европейски, това е европейско табло и така комисията бе призвана да продължи това упражнение. Таблото за 17-та е вече петото от, по свой род. Ето защо дискусията днес е много навременна, защото ни дава възможност да направим равносметка на тенденциите, които се наблюдаваха през тези пет години. Както може би знаете, е, правосъдното табло е информационно средство. Публикува се ежегодно от комисията. Целта е да се е, представи така обща картина на трите основни елемента, необходими, за да може правосъдната система да действа, да функционира ефективно. Независимост, качество и ефективност на националните системи. Целта е да се подобри тяхната ефективност. Защо ни е необходима ефективна правосъдна система? Мисля, че няма съмнение тук, че ефективните правосъдни системи са от решаващо значение, защото фирми и граждани в ЕС да се радват напълно на своите права и да съществува взаимно доверие между държавите членки. Освен това, е, е, годишният е, преглед на растежа с 2008 под, посочи също, че подобряване независимостта, качеството и ефективността на правосъдието са решаващ фактори за създаване на една благоприятна бизнес среда. Поради това, подобряване ефективността на националното правосъдие сега е приоритет на европейския семестър това е европейския годишен цикъл на, за координиране на економическата политика. Таблото за резултатите е, се вмества, вписва в европейския е, семестър, тъй като предоставя такъв е, сравнителен поглед той представя най-добри практики и изброява предизвикателства и постижения в това отношение. В контекста на европейския семестър в, е, е, се провежда и по-задълбочен анализ, разбира се. Е, това е, се отразява, е, това става чрез конкретните оценки за държавите. В двустранен диалог се върши това и в, при тази оценка се изброяват особености на всяка държава членка е, и това се е, взема предвид, е, спецификата се взема предвид, когато се изготвят препоръките. Подобряване на ефективността на националните системи е отрешаващо значение за самото економическо право. Когато се прилага економическото право, националните съдилища, съдилища действат като европейски съдилища и следят за ефективното правоприлагане на решение. Това бих искала да посоча, че е, таблото не, не е, изтъква е, или не така възхвалява някакъв конкретен, конкретна система, третира всички по-равно, като всяка система, която отговаря на тези три изисквания, ефективност, независимост и качество, ще бъде така изтъкната Става дума и за търговски и административни е, дела е, и това табло е един, едно, един инструмент, който се развива е, е, и до усъвършенства в диалог с Европейските си държавния член, е, те членки. Нашата дискусия днес е именно един елемент от този диалог. Какви са източниците за информацията на това табло? Голяма част от данните се предоставят от самите държави членки. Предоставят се на съвета на Европа, с който имаме многогодишен договор. И това е според съответната СИПЕС методология. Други са Световни економически форум, Евростат и е, е, сътрудничество с представители на държавите членки, обикновено е, от Министерството на правосъдието или съдебната система с няколко съдебни мрежи, като Европейската мрежа на съветата за съдебните системи, Върховните административни съдилища и е, мрежата от е, председатели на Върховни съдилища. Мисля, че е, като общ е, въведение в е, същината на това табло за резултати, мисля, че е достатъчно. След това ще ви запозная по-подробно с 27-то издание на таблото и ще ви кажа кои са основните ползи, положителни страни на, на таблото и какви проблеми остават това, което констатирахме от 2017, е, е, че редица държавни членки, които са посочени е, с проблеми в него, в е, граждански и търговски спорове предимно, са съкратили тези процедури. Междувременно възприятието е, за независимост е, се е подобрило или е останало стабилно, непроменено през 5 години в над една трета от държавите членки. В някои държави членки е, представата се е подобрила с 20% от предходното издание на таблото. Качеството на правосъдната система си остава висок приоритет, голям приоритет държавите членки. Над половина от те Е, са доволни от е, съдебната система през 15 години, въпреки економическата криза. Е, изданието за 2017 разглежда по така отблизо достъп до правосъдие на хората, на, на бедните и унеправданите. Е, е, те е, могат да получат правна помощ, ако става дума за потребителски спор на стойност над 600 евро. Това са положителните страни на, на резултатите от 2017. Проблемите си остават, разбира се. Първо, е, ефективността на съдебните системи си остава проблем преди държави членки, особено е, когато става дума за нерешени дела. Едни и същи държави членки е, продължават да имат натрупани нерешени дела през годините, гражданско и търговско право. В някои обаче има значителен спад е, от 2010 та близо до 30% е, от е, натрупаните дела. Някои национални системи имат проблем с работа в конкретни сфери на европейското право. 2017 за първ път таблото се опитва да а, иллюстрира продължителността на процесите а, е, при а, е, изпиране пари и борба с финансиране на тероризма. А, е, разбира се, тези дела са обвързани с функци... Е, се отразяват върху е, функционирането на вътрешния пазар. Второ, е, съдилищата трябва да използват по-добре информационните и комуникационните технологии. 2017 таблото е, е, дава резултати от е, получени от е, е, адвокати е, във връзка с ICT, информационно-технологичните и комуникационни инструменти и излиза, че в някои държави членки те не се използват достатъчно ефективно, достатъчно добре, Причините са различни. Е, според някои юристи, някои адвокати, е, просто такива инструменти не съществуват е, или пък самите ползватели не са имали опит, не са знаели как да ги ползват. Значи тук ще е нужно малко повече обучение, за да се запознаят с техниката. И накрая таблото за 2017 констатира някои проблеми, свързани с съдебната независимост. Евробарометър от миналата, Евробарометър от миналата година констатира е, намеса, натиск от е, правителства, политици, е, което е основна причина за не, не, липсата на е, независимост. Мисля, че това са основните е, моменти, е, които да представя пред вас от таблото от 2017. В момента готвим е, вече таблото за 18-та и сме на етап на събиране на данни и обработката им, за да представим таблото тази пролет. Благодаря ви за вниманието. Благодаря, госпожо. Сега госпожа Юталант има думата. Благодаря, господин председател. Благодаря на комисията за представената информация. Този доклад за собствена инициатива е в отговор на комисията е, на таблото от 2017. Всъщност, таблото за 17 което комисията представи на 10 април 2017 година, дава сравнителен поглед върху качеството и ефективността на, на системите, правосъдните системи в държавите членки, което чухме от комисията. За разлика от предходни издания, то по само дарени върху потребителския достъп, достъп на потребителите до правосъдие, когато е, имат, е, когато е, съдят е, компании. Е, Либе е под правило 54, е, процедурно е, правило 54, поиска за изключителни преференции таблото да, да посвещава достатъчно внимание на изпирането на пари и да публикува констатации, свързани с върховенството на закона. Тук отново принципите ефективност, е, високо качество и независимост на системите е, ще въжи, но според мен е, бъдещите табла могат да развият нови показатели, за да подобрят е, е, е, достъпа до правосъдие в държавите членки, равнопоставеност на половете, достъп до достатъчна информация и така нататък. Радвам се, че комисията е тук днес за този първоначален обмен на мнение и очаквам да а, е, видим какъв ще е приноса на другите докладчи в сянка към този доклад. Аз обаче имам въпрос и към комисията. Надявам се, че и други ще е, отправят такива. Първо, е, има критични бележки относно сегашното табло. Не винаги е релевантно, защото не винаги оценява спазването на, на е, върховенството на закона или демокрацията и защитата на основните човешки права. Макар, че върховенството на закона е трудно измерим е, е величина, е, комисията трябва да помисли за нови начини за проследяване на това и да се опита да комбинира, да съчетае както е, количествени, така и качествени показатели, за да може да обхване сложната ситуация е, при нарушение на основни права в държавите членки. Това беше първият ми въпрос. Второ. Според мен важно е да продължим да работим за запълване на, на недостига от данни, а именно някои държави членки не предоставят достатъчно информация за някои категории в таблото. И се питам какво прави комисията в взаимодействие с държавите членки, за да се коригира този, да подобри положението. И три, правната помощ е, за по-слаби маргинализирани е, групи хора като ЛГБТ е, и недостатък на, на достъп до правосъдие, въпроса за наличието на правна помощ и съдебните такси. Питам се дали комисията е, е разгледала други групи граждани, освен потребителите в, такъв, в спорове с е, е, компаниите. Други, дали други групи имат право на правна помощ и до каква степен на правната система в дадена страна подпомага тези групи. Колкото до процедурата, ние разработихме временен график – ще представим проекто доклада на следващото е, заседание на комисията на 21-27 февруари. Крайният срок за изменение е 6 март е, Разискването по изменението ще е, бъде на 26-27 март и гласуването в Юри ще е на 24 април. Уверена съм, че ще можем да спазим този график. Благодаря. Радев. Благодаря, господин Радев. Председател, уважаеми колеги, целта на информационното табло е да подпомогне националните органи да подобрят ефикасността на своите правосъдни системи, като се поставя акцент основно върху съдебните производства по граждански и търговски дела. В фокуса на анализите са и административните дела – за да се подкрепят усилията на държавите членки да проправят път към по-благоприятна среда за инвестициите, бизнеса и гражданите. Трябва да се има предвид, че информационното табло представя информация относно функционирането на правосъдните системи и помага да се оцени въздействието на реформите в тези системи. Ако информационното табло свидетелства за слаби резултати, винаги се налага извършването на по-задълбочен анализ на причините за тях. Тази специфична за всяка държава оценка се извършва в контекста на процеса на европейския семестър посредством диалог с органите и заинтересованите страни. В оценката се взема предвид особености на правната система и контекста в съответната държава членка. Тази оценка може в крайна сметка да накара комисията да предложи на съвета да предприеме специфични за отделните държави препоръки за подобряване на националните правосъдни системи. Искам да обърна внимание, че независимостта е основен елемент на ефективната съдебна система. Тя е жизненно важно значение за поддържането на върховенството на закона, справедливостта на съдебното производство и доверието на гражданите и бизнеса. Поради тази причина всяка реформа трябва да спазва принципите на правото на държава и да е в съответствие с европейските стандарти в областта на съдебната независимост. В тази връзка информационното табло прави сравнителен преглед на ефикасността, качеството и независимостта на правосъдните системи на държавите членки. Таблото е широко използвано и цитирано като източник в редовните доклади на Европейската комисия по механизма за сътрудничество и проверка за България и Румъния. Не мога обаче да разбера защо при резултати, които не могат да се наредят сред лошите, напротив, много области българския съд се нарежда след първите места, нашата съдебна система през последните 10 години е обект на непрекъснати критики. Мисля, че информационното табло трябва да дава обективна представа базирана на статистически данни, а не да се използва за политически оценки. Благодаря за вниманието. Thank you, Mr. Zvivka. Благодаря, господин Звивка. Благодаря, господин председател. Благодаря и на госпожа Гутлът и на представителя на комисията. Наистина, е, темата е много важна. А именно, ние се опитваме да работим по сътрудничество между съдебните системи, между отделните държави членки – например в премахването на процедурата по екзекватура. Това е конкретен пример. И това табло е един от елементите в процеса на изграждане на доверие между отделните съдебни системи в Европейския съюз. Спомням си първият ни обмен на мнение 13-та година – когато започнахме работа по самата идея за това табло. Тогава някои неща ни служдаваха, а именно натиск върху съдебни системи в някои държави членки. Но сега а, виждаме, че имаме един инструмент, разполагаме с инструмент, който ни дава много безпристрастен, безпристрастен поглед върху функционирането на съдебните системи и държавите членки. Но, а, въпреки това, аз не съм особено а, оптимистично настроен, не толкова, колкото представи на комисията. Процесът е, е бавен и нещата не могат да станат от днес за утре. Констатацията, че е, съдебните системи е, функционират по-добре, особено е, ползвайки е, информационно-технологичните е, системи, е факт, е, просто защото тук е, те съкрещават е, съответното време и намаляват разходите. Бавенето от държавите членки при въвеждане на тези инструменти просто е, бавенето е, при въвеждане на тези системи някои държави членки просто е неразбираемо за мен. Ние ще поддържаме е, връзка с докладчицата и ще обсъдим тези неща по-нататък, но може би ще е добра идея да се е, обърне внимание и на сътрудничеството в, е, при обучение на магистрати. Може би трябва да обърне малко повече внимание на този въпрос. И всички политици трябва да са наясно, че не можем да градим една здрава е, правна култура е, и доверие между съдебните системи, ако представителите на тези системи, е, магистратите, не е, минат през едно общо обучение и нови е, въпроси има, които се засягат в е, таблото. До сега, е, за сега става дума само за граждански и търговски дела но ето напоследък се е, набелязват и е, потребителски спорове и е, дела свързани с е, изпиране при. Това попада в компетенциите на Либе. Въпросът ми към комисията обаче е следния. Как как ще отделим и е, отграничим тези е, граждански, е, тези въпроси от е, гражданските дела, които са стандартите. Как е, е, така ще е, отделите в отделна категория тези потребителски дела във вашето табло? Комисията доклада на комисията. Последно изречение. Последно изречение, каза председателя. Извинявайте. Този неофициален орган, който дава възможност е, да участват е, и Министерствата на правосъдието, и е, съди, всички държави членки участват, е, участват ли в тази система и каква е, е целта всъщност? Господин Любретон, е, една минута, господин председател. Първо да ви кажа, че аз нямам нищо против това табло, ако става въпрос само за сътрудничество между съдебните системи. Каквито и да е европейския модел, за който мечтаем, не може да бъдем против сътрудничество между националните системи, но това може да бъде натиск за натиск определени страни. Е, това, което каза колегата, съвсем не ме успокоява. Е, колкото до настояването за системата за правна помощ, идеята е добра, но за ЛГБТ не разбирам защо говорите тук, защото е, правната помощ е за бедните. Ние не им отпускаме помощ преди да ги питаме каква им е социалната ориентация. Е, половата ориентация, пардон, сексуалната. Председателя, е, искам да помоля комисията да отговори в рамките на две минути. <clears throat> Да, ще започна с въпросите зададени от докладчика и искам да кажа, че това табло не трябва да се разглежда като инструмент за мониторинг. Това е информационен инструмент, който прави съпоставителен преглед въз основа на някои показатели. Така че ние не правим задълбочена преценка на положението в дадена държава членка. Та, да. Не бива да го бъркаме с други инструменти, които може би са на наше разположение, за да осъществяваме мониторинг върху независимостта на правосъдната система в определени области. Та, от тази гледна точка не трябва да има смесване с доклада CVM. Намерението не е да се прави оценка а по-скоро да се направи съпоставка между това, което става, използвайки общи показатели за всички държави членки. И така, е, специално за данните, вярно е, че все още изпитваме трудности. Ние започнахме в най-лоша ситуация е, попълваме тази празнота от данни година след година и смятаме, че на настоящия етап ние почти сме запълнили тази празнота от данни, но не мога да кажа, че сме я покрили напълно. По правната помощ да, е, е, това се основава е, на вариант, който е разработен от юристи. Те ни оказаха помощ, но възможността може да се домисли с тяхно съдействие. Това е проучване, направено от ACCB. And, um, um, yes, the, the score... Да, да. С това табло се цели взаимно доверие между съдебните системи на държавите членки, но разбира се не се ограничава само до е, трансгранично сътрудничество. Е, по-скоро се прави съпоставка между национални съдебни системи. Та, да. Важното е, че по този начин е, се разбира по-добре какво става на друго място и се предоставя възможност да се обменят най-добри практики. Председателя, благодаря ви. Искате ли да добавите нещо към въпроса е, или предпочитате да отговорите писменно? Благодаря ви. Ще се видим днес след обед в 14.30.